Witam Państwa. Zaczniemy od problemów w porządku. Добър ден на всички. Започваме с дневния ред. Има някои проблеми по дневния ред заради злополучни обстоятелства, така че дневния ред ще се посъкрати. по искане на докладчика ни господин Карти. Той трябваше да представи своя доклад по Европейския план за действие Едно здраве срещу антимикробната резистентност. Темата е изключително важна. Знаем, че Диджи Санте работи по тази тема. Още през юли миналата година проведохме среща с господин комисаря, който говори за нея. Но тази точка се отлага за следващото ни заседание, предвидено за 21-2 февруари. Ако няма други забележки, приемам, че дневният ред е одобрен. Дневният ред наистина ще бъде кратък днес, иначе заседанието ни се предава по интернет и имаме превод на 20 езика с изключенията са малтийски, чешки и ирландски и тъй точка трета се отлага, така че продължаваме с точка четвърта. Прилагането на регламента относно продуктите за растителна защита. Докладчикът от името на нашата комисия е господин Яр. Водещата комисия е Комисията по околна среда. Може би трябва да въведа темата, да кажа няколко думи за договарянето на регламента и приемането му през 2006 година. Още тогава Комисията по земеделие имаше асоцииран статут. Това е така, тъй като основните ползватели на продуктите за растителна защита са свързани с нашата работа. Знаем, че в селското стопанство е много важно да има достатъчно добър избор при тези продукти. Що се отнася до доклада за изпълнението на комисия НВИ, Знаем, че звеното за експост оценка на службата за изследвания на Европейския парламент трябваше да даде своето експертно становище. Тази служба възложи проучване на външна институция, която трябваше да оцени реалното изпълнение на регламента. Основният фокус на изследването падна върху разрешителните за продуктите за растителна защита и очертаването на практиките за научна оценка на активните вещества, използвани в държавите членки. Но сега ще дам думата на нашия докладчик. Господин Дес всъщност ще се изкаже от негово име. Заповядайте. Надявам се да заместите господин Яр. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както знаете, господин Яр днес не можа да дойде, така че ми възложи да говоря днес. Записал съм си, че Крайният срок за измененията е 26 януари. Гласуването е предвидено за 23 и 24 април в комисията и след това ще бъде и гласуването в пленарна зала. Водещата комисия е ЕНВ. Господин Бок от Социалисти и Демократите е отговорният докладчик. От гледна точка на оценката на економическите рискове, използването на продукти за растителна защита става все по-важно. Използването на средства за растителна защита, за съжаление, често не се разбира добре. Важно е да се гарантира безопасността на хранителните средства и да се избегнат загуби. Ние поддържаме стриктно законодателство за допустимата употреба. Така ще се гарантира, че отрицателните въздействия върху околната среда, хората и животните ще бъдат избегнати. Земеделската дейност не трябва да се управлява от мерки, свързани с страха, а от научни проучвания. До регистрирането на средства за растителна защита не трябва да се смества с законодателни инициативи. В крайна сметка законодателството трябва да бъде приложено. До момента критериите за регистриране на такива средства трябва да бъдат хармонизирани. Няма място за национални специални правила, тъй като земеделците в цяла Европа се нуждаят от еднакви разпоредби. И тук искам да направя една лична забележка. Аз съм говорил с много колеги преди няколко години настоява в Европа да има обща разпоредба за средствата за растителна защита. Така че това е свързано с правилата, които преди това въжаха на национално ниво. Спомням си за строгите разпоредби за растителна защита, които вече имахме в някои държави. Въпреки това в Германия 8% от веществата трябваше да бъдат забранени, а в други държави до 24%. Тъй, че наистина имаше големи разлики в регистрационните режими. Важно е качеството и средствата за растителна защита да бъдат подобрени, така че да се намали необходимостта от внос за економиката ще бъде трудно да поддържа още средства за растителна защита. Има производители, които вече не са готови да инвестират милиони за такива средства, за да могат да разполагат с подходящи средства за растителна защита. Трябва да се намалят количествата произвеждани средства за растителна защита, тъй като качеството им вече не може да се гарантира. Въздействието на тези вещества все повече се поставя под въпрос и се говори за резистентност. Законовите мерки, интегрираната борба с вредителите също е част от изискванията. Това се отнася за 7 от 9 регистрирани средства за растителна защита. Трябва да има гаранция за това, че земеделците, фермерите ще имат достъп до средства за растителна защита. Въпросът в а, доклада е дали тази цел е постигната. Не, тя не е постигната. Регистрациите траят прекалено дълго Обикновено тези процедури отнема до 120 дни, докато тези средства за растителна защита бъдат публикувани. Съответно, за да могат да бъдат разрешени тези вещества и в други зони в рамките на Европа. По принцип, регистрационният режим е добър, защото растителните защита, растителната защита не спира на границите и, за съжаление, някои от държавите членки не прилагат тези разпоредби държавите членки трябва да бъдат стимулирани да прилагат хармонизирани методи. В Германия имаме четири органа в две министерства, които отговарят за тези въпроси. Злоупотребите, допускането на изключение по член 43 от действащия регламент, който не носи необходимата прозрачност. Трябва да се отбележи, че господин Петър Яр е готов да разгледа всички предложения за изменения. Той се надява, че целият процес ще бъде замислен в интерес на земеделските производители и потребителите. Благодаря. Благодаря ви. Започваме с докладчиците в сянка. Госпожа Макинтайр която ще се изкаже сега, защото след това отива в друга комисия. Благодаря, господин председател. Наистина аз трябва да представя становище в комисията по заетост и затова се изказвам сега. Първо трябва да кажа, че тук става дума за правомощие в компетентността на НВИ. Именно за това обаче трябва да разгледаме темата в комисията Агри. Ние трябва да дадем израз на мнението на земеделските стопани. Това според мен е от ключово значение. Също така искам да благодаря на колегата Яр за извършената работа. Много добре разбирам, че имаме ограничение в обема на всяко становище. Петър се е справил много добре в рамките на това ограничение. Ще представя някои изменения, които се надявам, че ще помогнат. Малко е притеснително, че откакто се прие регламента 1107 сме разрешили само 5 нови активни вещества. Всъщност това намалява инструментите за стопаните и така те са принудени да зависят само от една шепа продукти за растителна защита. Бих искала да отправя призив. Призив свързан с специализираните култури – аз представлявам регион, в който плодовете и зеленчуците са изключително важни. Като цяло мога да кажа обаче, че те са специализирани култури и изискват специална грижа. Ние не сме направили достатъчно, така че индустрията да получи разрешителните, от които се нуждаем. В това отношение фондът изобщо не изпълни своите цели. Надявам се, че ще мога да представя изменения, свързани с този вид употреба. Има и още нещо. Необходимо е да разберем какво трябва да очакваме от бъдещите агротехнологии. Тук е необходимо да сме подготвени законодателно, да издадем разрешителни за новите продукти, но и да знаем как ще бъдат използвани. Има дронове, има различни роботизирани инструменти, които могат да бъдат прецизно насочени при използването на продуктите за растителна защита. Това обаче трябва да върви ръка за ръка със съответните количествени показатели и разрешителните. Параграф 3 е правилен, защото той подчертава колко е важен научният подход при разработването на политиките. Необходимо е да разгледаме анализа на риска и да стъпим върху научните доказателства – а не върху някакви ексцентрични мнения. Благодаря ви, очаквам бъдещата работа по това предложение. Много ви благодаря, госпожа Каденбах. Благодаря на Петър Яр за неговата работа и за колегата, който днес представи доклада. Трудно е, защото има някои промени в първоначалното становище. Аз го подкрепям в голяма степен, но а, искам да добавя нещо. Тази комисия и становището на тази комисия се занимава с селското стопанство и с развитието на селските райони. Тоест, излиза извън рамките единствено на производствените а, предприятия. Вя, това, че Петър Ярко е включил в своето становище, показва, че този въпрос се свързва също и с селските райони и възможността там да се живее и да се работи. Малко няколко забележки не е така добре подредени. Когато говорим за растителна защита, трябва да вземем предвид количеството растителна защита, необходимо за Европейския съюз. Мисля, че се говори тук и за парковете, в които се използва растителна защита за частни нужди, която не е до там добре контролирана. И в бъдеще селското стопанство ще определя колко средства за растителна защита ни трябват изобщо. И още един аспект, който за мен е важен. Растителната защита от една страна означава също че животът се унищожава или накърнява в някаква степен. И това трябва да се разглежда по същия начин в цялата производствена верига. Може би в селското стопанство не винаги се използват необходимите и пропорционални количества средства за растителна защита. И това накърнява или може да накърни почвата, водата, въздуха земеделските производители, които залагат на биоземеделие, ако се използват прекомерно много средства в защитителна защита в съседните е, ферми, те биха могли да пострадат. Затова трябва да подчертаем този въпрос в нашето становище. Също така за качеството на екосистемата по отношение на нашите услуги. Какви екоуслуги във връзка с екосистемите е, ще, е, ще се сблъскаме във връзка, е, например, с унищожаването на определени видове насекоми. Да, разбира се, аз подкрепям становището изцяло, но да напомня за дискусията, не искам да напомням отново за дискусията за глифозата, но какво е качеството на научните проучвания, на какво можем да разчитаме, така че да си осигурим прозрачност по отношение на тези научни изследвания и документи. Мисля, че трябва да вземем предвид и акумулираното действие на средствата за растителна защита. Тук не става въпрос само за сумата от отделни пестициди, а за акумулираното въздействие на различните средства за растителна защита. Смятам, че това трябва също да бъде включено в научните изследвания – по този начин ще можем да внесем някои искания за допълнение, не толкова за изменение. Но искам да благодаря на Яр за доброто сътрудничеството и за конструктивната работа с неговия екип. Благодаря. Пани посел, мадам Скот. Благодаря. Моли Скот Като. Well, I'm sorry, um, Благодаря, господин председател. Жалко е, че Антея Макинтайр вече не е в залата и исках да се изкажа по някои от нейните идеи. Първо тя каза, че нашата роля е да подкрепяме фермерите, но мисля, че е важно да не забравяме, че ние представляваме и потребителите, които ползват храните. Освен това, представляваме не само големите, но всички фермери. Също така, не знам дали така може да се говори за бъдещето. Нейното описание ни напомни за война на световете. Може би има различни пътища и всички те трябва да бъдат взети под внимание по този регламент. Процеса за авторизиране на пестицидите всички знаем, че не е достатъчно добър. Има няколко проблема, на които се обръща внимание и в доклада, затова и се радваме, че той е иницииран в НВ и се разглежда и от Агри. Първо, подходът е такъв, че различни проучвания, които обаче не са проверени, също могат да повлияят на вземането на решения. Няма го тъй наречения процес на peer review. На второ място, имаме конфликт на интереси, който също е елемент при авторизирането и е бил елемент в, бъдещ... в миналото. Това се видя при сагата с глифозата. Научни лаборатории получават заплащане от тези, които трябва да изследват. Сега анкетна комисия работи по този въпрос, но всичко това ни кара да се питаме дали има независима оценка при авторизирането на пестицидите, които присъстват в по-голямата част от храната, която консумираме. Нашето мнение е, че ниско рисковите пестициди би трябвало да преминават през същата процедура на авторизация. Така ние ще сме сигурни, че също така няма ГМО или синтетични химикали. Регламентът 1107 не се съобрази с това, че има видове, като пчелите, които претърпяват вреди заради продуктите с никотин. Това вече се признава от всички. Би трябвало на последно място да си дадем сметка, че дерогациите и забраните са напълно оправдани при спешна ситуация. Но така или иначе доклада има своите несъвършенства и ние ще се опитаме да ги отстраним. Благодаря, господин Фланаган. Uh, благодаря много, благодаря за доклада. Искам само да се присъединя към кажденото от преждоговорищата колеги. Колега, за чи очи уши работи тази комисия. Тази комисия работи за всички, за всички граждани. Е, сблъскваме се за сериозни проблеми. Аз живея в град, а не е, в село, само че много добре знам, че най-трудното е да се даде достатъчно добра подкрепа на селските стопани и да им се помогне да си изкарват хляба. Затова се прав... трябва да се правят нещата в тяхна подкрепа и това е от полза за всички. Не може тук да кажем, тук в Комисията по селско стопанство се грижим само за селските стопани. Нищо подобно. Грижим се за селските райони и за тяхното развитие. Много интересни неща има в това становище. Основано е на научен подход. Това е тема, по която се свързват с мен възможно, най-много хора. С много е, е, емоционални аргументи. Въпросът е, има ли достатъчно независими научни изследвания? Защото си спомняте, ци, е, е, производителите на цигари е, поръчваха изследвания, които доказваха, че може да се пуши и по време на бременност. Да не говорим за това в каква степен се използват съответните препарати и това, че някои се използват прекомерно. Някои от тях се използват в различни области, например в горите и Европейската инвестиционна банка участва в такива проекти но всъщност те трябва по-добре да проучат какво се случва в резултат на тези проекти. В моята страна се замърсяват реките е, и е, почвите е, поради подобни проекти, инвестирани, подпомогнати от Европейската инвестиционна банка. Така че трябва да има прави цялата картина.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 крайна сметка никой няма да приеме този парламент на сериозно. Сега, ако говорим за становището на Петър Яр срещу това на АДЕС, аз не чух нито една дума за растителната защита. Ако съм разбрал правилно, беше казано, че разрешението, одобренията за, растител... за средства растителна защита не трябва да се смесват. Като че ли докладчикът игнорира това, че в последните години имаме научни проучвания, които показват, е, че 80% от насекомите са изчезнали. Докладчикът казва, че трябва да се отдели темата от темата за околната среда. Това просто не е възможно. И като казваме, че трябва да се уповаваме на науката. Има и учени, и политици, а имат различна картина. От една, за едната страна работят едни, за другата страна работят други. Но при глифозата видяхме, че има и в науката има различни мнения. Имаме проблем с целия сектор на науката – например, тези, които искат да им бъдат извадени разрешения, плащат на учените. Това трябва да бъде взето предвид при приемането на регулациите. И второ, беше казано, че не се регистрират нови вещества. Да, дори е, земеделските организации казват същото. Тръбопровода е празен няма да има ново чудотворно средство, няма да има нови вещества, които да бъдат прилагани в рапиц, проглеждането на рапица или пшеницата, и които да унищожават вредителите. Трабата просто е празна, няма да има нови вещества, независимо колко проучваме. В тази област земеделските стопани вече са изстреляли последния си куршум. Но в, регулациите трябва да кажем ясно, че земеделските производители трябва да могат да използват и альтернативи на пестицидите. Към альтернативите тук е да кажем разумното последващо засяване. Да кажем, ако засяваме пшеница и помежду другото и царевица, това не е разумно последователно засяване. И тук трябва да се каже, че докладчикът е тръгнал по един напълно грешен път. И трябва да се види какво успешно може да се коригира в този доклад. Ако искаме като комисия да ни вземат сериозно, трябва да се занимаваме с тези проблеми, загубата на разнообразие – и с това, че според последното законодателство е необходим план за редукция. И този план за редукция, освен в Швеция, не съществува в нито една друга държава членка. Това е темата, по която трябва да говорим и законодателството, което трябва да се изпълнява. Разбира се, ние ще внесем своите предложения за изменения. Те вероятно ще бъдат в друга посока, но сме готови да приемем компромис, в който тези текстове да бъдат включени. Задачата ни не е да слагаме прът пред този доклад. Prosiłbym, aby не przekraczać уж трех минут. Пани посел... Моля, не говорете повече от три минути. Госпожо Гилар, заповядайте. Е- Благодаря, господин председател. Аз също искам да добавя някои неща към този доклад по собствена инициатива. Интересни са някои от наблюденията. Имам и някои коментари и изменения, но а, ми е интересно това, което каза господин Хазлинг, а именно, че ние продължаваме да произвеждаме и използваме тези продукти. Всъщност за 25 години 700 от активните вещества в Европа престанаха да се използват. Те вече не съществуват и не могат да бъдат използвани. Това е факт, който е споменат от комисията. 700. Докато този регламент по него са разрешени само 5, откакто е прият. Ясно е, че има голямо намаление при разрешителните. Но мисля, че господин Яр обръща внимание на това. На мен ми се струва, че трябва да се постави акцент. Освен това, взаимното признаване не се използва, тъй като държавите членки си нямат доверие и дадена държава не вярва на системата за проверка в другата, за да допусне същия продукт на собствена територия. Ето защо нямаме взаимното признаване. Иначе, както казва господин Яр, мярката е добра, но не работи и всяка държава си прави собствената оценка, защото няма доверие. Това го виждаме при всички продукти. Именно за това имаме тази сложност. Може би ни трябва европейски орган за оценка, защото иначе просто има недоверие в системите за оценка. Не се вярва и на резултатите от научния анализ. наистина има доста критики към научните становища. Напълно е възможно някои да са повлияни от тези, които им плащат. Но на първо място ние трябва да се водим от научното мнение. За това е добре да настояваме за ефективно взаимно признаване. Но за да стане това, трябва да имаме Европейски орган за координиране. Не може заради недоверието всичко да пропада. Ние сме много взискателни към европейските продукти, но не сме толкова взискателни към това, което внасяме продукти от трети страни, които влизат при нас именно чрез европейския внос. Това, което правим в Европа е добро, но трябва да се усъвършенства чрез системата за научен анализ и подобряването. Не е достатъчно само да се елиминират вещества. Благодаря. Моля ви, спазвайте времето си за изказване, господин Хаотама. Благодаря. Ще се изкажа от името на нашия докладчик Сянка, от името на групата Алде, Орике Мюлер. Искам да благодаря на господин Яр за положения труд. Докладът му създава отлични възможности за напредък, благодарение на препоръки. Говори се за 11.07 и подобрението му. Системата на зоните не работи добре поради липса на сътрудничество и хармонизиране. Има системни забавения в процесите за авторизиране и това води до увеличение на използването на възможността за спешна процедура за авторизиране, нещо, което а, компрометира целите на 1107 за защита на а, човешкото здраве, здравето на животните, околната среда и конкурентна способността. Освен това, при продуктите за растителна защита, процедурите за авторизация са, стиг... са подложени на безпредседентни критики през последно време. Смятам, че нашия доклад трябва да обърнат напред към бъдещето а, и за да може ефективно да постигнем целите на регламента, селските стопани имат нужда от е, достатъчно ефективни средства за растителна защита. Именно заради това моята цел ще е да, насърча, да насърчим иновациите и такива изменения ще подам. Освен това е необходимо да се засили доверието в европейската система за издаване на разрешителни и по-конкретно е, към ЕФСА. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на господин Яр за доклада. Действително ще се подадат някои изменения. Докладчикът не прави коментари по настоящата процедура, която се използва. Трите етапа са ни ясни. Говорим за примера на глифозата. Има различни възможности за издаване на разрешителни от а, националните власти, от възоснова на нощни доказателства и възоснова на работата на комисия. Европейската комисия предвижда някои промени към процеса на издаване на разрешителни. Регламента 1107 е основният в тази област и друг действащ регламент е 8 от 2002. И ам, смятам, че е важно да се работи за, за намаляване на използването на тези продукти за защита на защита, за да се подобри е, грижата за е, здравето и за околната среда. Трябва да има много е, голяма яснота по всички етапи за, на прегледа на съответните продукти и прозрачност при работата на комисиите, които вземат решение. Госпожа Шайер. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на Петър Яр и на докладчиците в Сянка. Съгласна съм с Алберт Дест и с колегата Халтема. Много важни въпроси. Един въпрос. Има резолюция от 2017 година. И когато работихме по нея, аз направих специални изменения за средствата за растителна защита, при които рискът е много нисък. Днес е, ускорената процедура обаче все още не съществува. Ясно е, че всичко трябва да се основава на научни изследвания. Трябва обаче да разглеждаме различни възможности, альтернативи, за да можем най-малкото да запазим някои от средствата за защита на защита, с които разполагаме. Говорим за а, нещо, което е важно за всички, за селските стопани и за районните. Господин Дантан. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Яра за доклада. Смятам, че той се е спрял на множество важни въпроси. Но както току-що спомена колегата Агилера, е важно да говорим и за взаимното признаване при авторизиране на нови вещества за пускане на пазара. Има много важни неща, които са казани в текста. Трябва да се опростят процедурите, да се увеличи доверието между органите на държавите членки. Нещо обаче, което по-настоящем е, не успяваме да постигнем. Много е, процедури текат, но не се знае кога ще излезе техният е, резултат. И както беше казано, всеки иска да продължи да следи критично онова, което правят съседите му. Имаме нужда от нов текст, процедурите да бъдат а, уеднаквени на европейско равнище и всички пропуски да бъдат запълнени. За какво а, говоря, когато казвам пропуски? Ами малките производства. по им има някои специализирани типове производства, при които продукти няма, защото цената на постигане на разрешително е изключително висока има такива типове производства, които изостават поради липса на изследвания. И честно казано, те губят своята конкурентно способност. И за тяхна сметка печелят производители от други части по света, където, честно казано, контрола върху приложението на продуктите за растителна защита е доста по-слаб. В общи линии е, това, че ние тук си спазваме съвестно изискванията, е, всъщност да е, помага на бедните страни. Но това ли е целта? Uh, Благодаря. Исках да задам един въпрос. Става дума за системата за регистрация на зони, която се настоява да се прилага. Държавата членка, която реши да използва, има 120 дена. Случва ли се такова нещо или има а, а, доста по-голямо изоставане от а, на, този официален срок. Що се отнася до оценката на безопасността на синтетичните пестициди, много е лесно да се твърди, че те сигурно са небезопасни. Ако, един селс, ако аз изпия тук един галон а, МЦПА, това ще е моят край. Сигурен съм, че зелените ще са доволни. А, въпросът е, че е, говорим за определени пропорции. Е, трябва да разгледаме нещата от гледна точка на цялостния ли риск. Има малък процент е, от населението, които са използвали този тип продукти, много дълго време. А, е, затова използвам понятието канарчето в мината. Е, хора като мен е, са били изложени на подобни продукти хилядократно, в хилядократно по-големи концентрации, отколкото останалите. Но лекарите не установяват по-голяма заболеваемост сред тях. Същевременно, ако не използваме тези продукти, Просто ще се внасят а, а, по, а, на по-низки цени храни от други страни, където подобни правила не се прилагат. От тук нататък е добре да говорим и за генетичното модифициране, защото то позволява да се създадат растения, които са устойчиви на вредители. А защо същите хора, които се борят против пестицидите, се борят и против генетичната модификация? И е, когато казвате, че пестицидите влияят на околните полета, ами това е и обратно, е, въздействието и обратното. Един селски стопанин, е, който работи екологично, ще си има доста сериозни проблеми с множество плевели, които могат да тръгнат по полетата и на съседните ферми. А, някой казва, а, органичните продукти трябва да са по-добри. Еми, медният сулфат е органичен продукт. но той има своите тежки последици. Едва ли предишните оратори са единствените, които да не са съгласни с тези изказвания. Ще говоря за две неща, които не бяха споменати. Първо, отговорността. Няма ясна отговорност във връзка с използването на пестицидите или средствата за растителна защита. Ако искаме дългосрочно да създадем една добра законодателна основа, въпросът за отговорността трябва да бъде включен. Не може за повишаване на собствените добиви да се използват средства за растителна защита, но да не бъде ясно какво ще стане, когато тези вещества достигнат достигнат почвените води. Да, растителната защита е важна, но неща, кой ще поеме отговорността невъзможността за ограничаване на въздействието, кой ще плаща, тези неща не бива а, да остават извън нашето внимание. Що се отнася до проучванията, нямаме нега... независими а, проучвания и господин Дес, който изчете становището на докладчика, спомена, че единствените, които до сега действително правят пари, са големите компании, които правят свои собствени проучвания и печелят своите собствени пари. Независимо проучване, проучване, е което в крайна сметка може да каже, че продукта не е в ред, такова проучване ни липсва. В Европа обаче трябва да вложим доста повече пари най-вече в тази област. И още нещо искам да кажа – Постоянно четем, че има най-различни групи, групи биолози, които казват съвсем ясно, че може би трябва да има и данък върху пестицидите, т.е. тази отрова да се облага, но тази отрова трябва да има и своето въздействие. И че в крайна сметка това не е средство за растителна защита, а не само трябва да защитава дадена култура, а и да унищожава други видове. Ето защо би трябвало да има данък върху тези средства за, унищ... за... върху тези пестициди. Да, вероятно някои сега ще се стреснат и ще потреперят, но въпреки това веществата, които според общото мнение са, са негативни, но в крайна сметка те трябва да бъдат обложени с някакъв данък. Господин председател, благодарим на докладчика за неговия текст, който е отлична стартова позиция за дискусиите. Ясно е, че трябва да се мисли за альтернативите на тези продукти. Има и вещества, които не са фармацевтични продукти, но се използват за растителна защита. Регламент от 2009 година всъщност е една альтернатива. Би трябвало също така да имаме и процедурата за биоконтрол, която се предлага. За мен тя е много интересна. Важно е да мислим и за опазването на околната среда и за тези продукти за растителна защита или ПРЗ. Може да се направи сравнение между биометодите и химичните методи, както и механичните методи. Трябва да има и сравнителна оценка, както вече беше казано от колегата Андрю и други в моята страна е важно да има хармонизиране при пускането на тези продукти на пазара. Е, те се продават в някои държави, но не и в други. Затова имаме и един трансграничен трафик на такива продукти. Е, аз ich war auch ein bisschen и аз бях малко шокирана за това, което каза колегата, защото говорим, че потребителите няма да паднат мъртви. Да, малко странно ми се струват, малко странно ми се струват тези думи. Растителна защита всъщност имаме достатъчно. Исках обаче да кажа, че в началото при представянето на доклада се каза, че разрешителните за пестициди трябва да стават не поради страх, а от научни, с научни аргументи. Ако нещо се регистрира от страх и като се види, че това ще доведе до някакви опасения у населението, т.е. възоснова на научни проучвания, не трябва да се очудваме, че толкова хора, много хора не вярват на политиците в Европа съществува при превентивния принцип. Учените не са едини. Това е единия проблем. И другия проблем е, че не е ясно кои учени, кои проучвания са направили. Дали тези учени са независими и дали проучванията могат да бъдат проверени. И, както каза господин Хойслинг, поради това, че има различни научни проучвания и че учените не са единни, трябва да действа превентивния принцип, който политиците да вземат предвид. Но това, което за мен лично е важно, е това, че не бива да се очудваме, когато а, загубим доверието. И когато а, е ясно, че проблемите на земеделието вече не се възприемат по същия начин от обществото, ако искаме да защитим тях, ако искаме да защитим хората, които всеки ден ядат, трябва да действаме по-отговорно. Какво имаме нужда в момента за фермерите? Да не рационализираме чак толкова много, а трябва да помислим какви селско-стопански системи от какво се нуждаят, за да функционират и какво би могло да функционира в обществото. Само така можем да продължим в бъдеще. Благодаря ви. Вашите забележки ще бъдат предадени, разбира се, на господин Яр. Въпреки това, ако господин Дес иска да отговори, му давам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които говориха днес тук. Благодаря на докладчиците в Сянка. Всички забележки ще бъдат предадени на господин Яр. Неговата сътрудничка е тук и ще го направи. Искам обаче да отбележа няколко неща. Получих няколко цифри от Германия. И като ако вземем глифозата, през 2016 над 3000 тона са били използвани в Германия. Мисля, че половината горе-долу се използва в земеделието, а в другите от германските железници. Пред няколко години това са били 60% повече. Виждате, че земеделието се отнася много отговорно към това вещество. Аз смятам, че в бъдеще и по технически причини ще, се из... ще бъдат необходими, ще се използват значително по-малко средства за растителна защита. Предстои ни техническа революция. И ако сега а, се върна към Зелената седмица в Берлин и видим там какви уреди се представят, какви модерни устройства за използване в земеделието, е, ще бъде възможно да се произвежда до 80% повече при същото въздействие. Вече няколко пъти в комисията Агри съм казвал, че, например, в Бирмингам има един малък уред, който се използва който се използва за бране на картофи. И с 10% средство се постига същото въздействие за 100% от пръсканите площи. Това е в интерес на околната среда и в интерес на безопасността на хранителната верига. Ето защо аз вярвам, че модерната техника може да предложи добри решения. И това, по това, което каза госпожа Агилера, Мишел Дантон, задължително ни е необходим орган по европейска регистрация, европейски разрешителни – не може държавите членки да издават тези разрешителни сами. Смятам, че в Европа имаме нужда от по-добра координация. Това ще спести разходи. Не може да има 20 различ, различни проучвания в 20 държави. Що се отнася до независимите проучвания, аз проучвам това, което казаха и колегите. И аз очаквам да се появи независимо проучване, което да се радва на по-добро приемане в обществото. Най-новите цифри, цифри от Германия за остатъците от пестициди от растителна защита през 2016 над 19 000 проби от хранителни вещества са а, дошли с 5,8 милиона резултата. От, от, в 8,7% от тези проби са открити незначителни следи от абсолютно забранени средства за растителна защита. При вноса от трети държави, не от ЕС, това са 6,3%. При внос от Тайланд или Шри-Ланка за спанака. От 23 проби, значи имаме 13 с надвишение, над 50%. Тоест в Европа всичко това е и доста разпространено. И като видим при какви растения се, наблюша, се наблюдава това завишение, при дивите гъби, при пресните поправки, при боровинките, там ще видим, че а, това са около 12,4%. Интересно е в кои средства за растителна защита е намерено това. Мед 2,6%, фоситил с 1,3%, а, ацетимиприл с 9,9%. Ето това са а, веществата, които са показали най-голямо, най- най-голяма най степен на замърсяване. При клифозата през 2016 в Германия са взети 4850 проби, в 0,8% има завишение. 6 случая при меда, 4 при пшеницата. Ето това е изключително ниска цифра и просто единствено ни остава да клатим глава, като следим тази дискусия. В средновековието сме имали огромни проблеми с растенията в Южна Франция. Преди Френската революция 20 000 души са починали, защото житото е било заразено с гъбички поради наводненията и влагата. Така че всички тези хора, тази, тази огромна бройка са починали. Е, тогава не е имало химически медицински средства, не е имало химически средства за растителна защита. И тогава в Германия средната продължителност на живота е била 39 години, а сега 80-те. Е и със всяка година се покачва. Всяка година тази възраст се покачва с между 3 и 4 месеца. Тъй, че не трябва така да казваме, че средства за растителна защита са чак толкова страшни. Трябва да останем наистина делови и да търсим независими проучвания, независими научни е, проучвания, а да не слушаме само хора, които се страхуват от средствата за растителна защита. Смятам, че в бъдеще с помощта на модерната техника ще имаме още по-добра ситуация. По този начин ние ще можем да се радваме на по-добра растителна защита. И искам да отговоря на още един въпрос с тези 120 дни, за който Петър Яр пише. Той не, не действа, той не работи. Това исках да кажа. Пане Пошля, ние имам тільки... Много добре. Не знам ли господин Яр ви е авторизирал да говорите по този начин. За щастие, нашето заседание свършва. Измененията могат да бъдат представени до 26 януари. И приключвам с тази точка от дневния ред. Утре в 9 часа предстои гласуването. Моля ви да си носите картите за гласуване, не забравяйте. Благодаря ви за този оживен дебат. Хубаво беше, че успяхме да спазим и времето за